единния пазар. Мисля си, че всички сме постигнали отлична работа. Още веднъж искам да благодаря на всички. Благодаря. Уважаеми господин докладчик, така приключваме дебата. Гласуването ще е утре по обяд. И така стигаме до следващата точка от дневния ред. Става въпрос за устен въпрос към комисията. Въпросът е във връзка с страните по Хакската конвенция относно отвличането на деца от 80-та година. Ще, давам, ще дам думата сега на авторите на този въпрос. Госпожа Регнер е първа. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, говоря от името на Комисията по правни въпроси, господин Стоянов. Конвенцията за защита на отвлечените деца датира от 80-та година. Комисията справо разглежда присъединяването на трети страни като Марокко, Русия, Сейшелите, Албания, Сингапур като изключителна компетентност на Съюза. Европейския съд потвърди, че това е изключително правомощие на Съюза. В този случай обаче имаме и регламент Брюксел 2. Той е свързан с признаването на правни решения по брачни дела и във връзка с родителската отговорност. Съответно, всички решения в тази област се прилагат и в европейското пространство. Тук се включват и е, международните отвличания на деца. Съвета се опитва да блокира този въпрос. Е, ние всички сме граждани на Европа, обаче и постоянно се сблъскваме с такъв проблем. Кой, ако не Европейския парламент, трябва да се намеси при такъв проблем? Ние не виждаме основания тези страни да не се присъединят към конвенцията – Естествено, може да има правни осложнения. Защо блокирате присъединяването на тези страни? Чуваме за много трагични случаи, четем в средствата за масова информация. Има много отвличания от моята страна, Австрия. Аз съм запозната с тях, но и не само там. Когато има отвличане на деца от семейства, какво да кажем за тези семейства? Те изпадат в много тежко положение. В Австрия има едно семейство, което пострада. Сега има правен спор между Австрия и Дания. Какво да се прави с това незаконно отвлечено дете, което е прехвърлено в Дания от Австрия? Според конвенцията, този случай трябва да се разглежда като отличане на дете, но конвенцията не е задължителна по отношение на данния. По отношение на Русия и Марокко, много граждани на Съюза имат роднини членове на семействата си от тези страни. Ако тези страни се присъединят, подобни случаи по-лесно ще намират своето решение. Искам да кажа, че случая на семейство Оливър от Австрия показва, че това е едно положително решение, една положителна стъпка, това присъединяване комисаря. Благодаря на Комисията по правните въпроси, че постави толкова важен въпрос. Знаеме, че отличането на деца от родителите им е сериозна трагедия с сериозни последици за детето Предотвратяването на отвличанията на деца трябва да е съществена част от политиката на Европейския съюз за устояване правата на децата. Многостранните правила са изключително важни за защитата на децата при международни отвличания. От 2007 Европейската Ският съюз е пълноправен на страна на Хагската конвенция и подкрепя тази конвенция от 1980 е, година за гражданските аспекти на международното отвличане на деца и при канва държавите членки да се присъединят към нея. 87 са държавите, които са се прединили към Кацката конвенция, включително всички държави от Европейския съюз. Конвенцията установява система за сътрудничество между договарящите се страни за възстановяване на а, татуко анте на детето, което е отвлечено. За да действа тази система, трябва да има декларация за приемане. Ето защо комисията миналата година представи пакет от предложения за приемането на 8 нови държави към конвенцията. Такива партньори като Русия и Марокко са сред тях. Приемането на подобни предложения ще гарантира, че всички държави членки ще имат възможност да използват хакският механизъм за всички страни по конвенцията по конкретни случаи на отвличане на деца в интерес на децата и при спазване на принципа на единството и външното представителство на Европейския съюз. Аз съжалявам, че този пакет е блокиран в съвета вече от година. На практика това означава, че присъединяването на Сингапур беше прието от 10 държави членки, на Марокко от 14, на Шейселите от 18 държави членки. Това също означава, че след като сме настоявали от години за присъединяването на Русия и най-сетне убедихме Русия да направи тази стъпка, Европейския съюз като цяло не е в състояние да приеме това присъединяване. Руските власти, разбира се, поставят този въпрос в диалозите, които водим на високо ниво. Аз съжалявам дълбоко, че независимо от декларациите за намеренията им, държавите членки за сега не са показали нужната чувствителност и политическа воля, която е необходима, за да може да се справим с сегашната фрагментирана ситуация, що се отнася до международните отвличания на деца. Боя се, че може би ще трябва да се обърнем към съда да се произнесе по този институционален диспут за компетенциите, който има много лоши последици. Искам да благодаря на докладчика, госпожа Лихтенбергер, за това, че подкрепи предложението на комисията и на комисията по правните въпроси като цяло, за това, че работи по тези въпроси. Ние споделяме същите а, желания да не допуснем отвличане на деца, да намалим страданията на децата и семействата и да имаме една опростена, единна процедура в Европейския съюз за справяне с такива проблеми. И съжалявам, че се борим помежду си за по процедурни въпроси, вместо да се борим за правата на детето. Благодаря. Благодаря госпожо заместник-председател на комисията, за това ясно изявление. Сега давам думата на госпожа Анджелили. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на докладчика и на госпожа Рединг, заместник-председател на Европейската комисия. Сега, нека да изходим от една констатация. През последните години движението на хората нараства, поради което смесените бракове също се увеличават, е, както и разводите и разделата от смесени бракове. Около 300 брака се сключват в Европейския съюз от хора с различно гражданство, половината от които, уви, приключват с развод. И ако раздялата е спорна и драматична, но обикновено истинските жертви са децата, защото те са обект на спор не само между родителите, но и между две различни държави, дори между две различни правни системи поради което е много важно да се спазва Хакската конвенция, подписана от много страни и включително от всички членове на Европейския съюз. Това обаче не е най-голямото международно споразумение за защита на непълнолетните. В него просто се постановяват ясни правила и критерии, особено когато малолетното дете рискува на сила да бъде преместено в друга страна или да не може да се върне на мястото на обичайното си местоживеене. Обикновено има драматични спорове, при които истинската жертва е детето. Ето защо смятам, че е особено е, сериозно и особено утвърдително това, че присъединяването на 8 страни е, към нашата конвенция е блокирано от съвета. Мога да посоча пример. Още миналата седмица имаше международни отвличания на деца, е, по които страна е Русия. А Русия е една от е, страните, която е заявила, че иска да се присъедини към конвенцията. Чакаме решението доста време. Решение, което трябва да се вземе от е, страна на държавите членки, специално за присъединяването на Русия. За мен семейството е ценност за Европейския съюз и за неговите членове. Семейство трябва да бъде защитавано от европейските институции, особено когато сме в криза. Тоест, ние трябва да защитаваме върховенството на интереса на детето. И е, когато блокираме процедура, която би трябвало да бъде ускорена, процедура, която върви в правилната посока за доброто функциониране на Европейския съюз, но която обесмисля и защитата на интересите на детето. В заключение, е, като медиатор от страна на Европейския парламент при случаите на международни отвличания, аз знам, че има широка гама от възможности, защото не се знае кое право ще се прилага предлага е, конфликт на компетенции, а също така и конфликт на права и задължения на е, двойки от различно гражданство. Председателя, давам думата на представителя на зелените. На, на говорителя на групата на либералите е, не дойде по причини, които не знам. Госпожа Лихтенбергер. Господин председател, за мен тактиката на съвета трябва да бъде порицана категорично. Отвличането на деца само по себе си води до сериозни травми, най-вече за децата, но и за родителите. Бих казала, че всички сме съгласни, че трябва поне да се разгледат различните правни възможности за връщане на детето там, където то принадлежи. Място, което познава, място, което нарича дом. Хакската конвенция е подобен механизъм, защото защитава правата на децата в такива случаи. Тя дава възможност за помощ, когато има отвличане на деца. Тук имаме две страни потенциални партньорки Русия и Марокко. Много често те са замесени в международно отвличане и е много трудно да се стигне до споразумение с тези две страни. Проблема, за който говорим, може да се реши много лесно и то съвсем скоро, ако съвета подчертавам, съвета се откаже от това премерване на силите на поле, което е абсолютно неуместно. Съвета държи на правото си на глас, междувременно не може да стигне до споразумение и позволява безкрайни преговори с страни като Русия, преговори, които не стигат до никакъв резултат. Мисля си, че страни като Русия би трябвало да подлежат на Хакската конвенция. Просто погледнете колко деца в момента страдат поради тази тактика на забавяне, която прилага съвета. Мога да дам и други примери, където съвета си играе с парламента, но тук става въпрос за съдбата на деца. Нека да Използваме сега процедура и парламент да участва при присъединяването. Госпожа Андерсън. Това, което виждаме като кадро от Газа, показва, че децата са сред най-уязвимите, когато не са достатъчно защитени. Децата трябва да присъстват много повече в законодателните актове и политическите решения, които приемаме но доста често а, техния глас не се чува. Има политики, които се следват от правителствата и от Европейския съюз, които показват, че има много а, случая на а, пренебрегване на децата. Имаше а, такава а, конференция в а, Белфаст. А, Правителството в Даблин а, трябва да осигури средства за защита на децата и на семействата. Има все повече международни пътувания. Това доведе и до увеличаване на случаите на международни отвличания на деца. Ето защо Хахската конвенция за международното отличане на деца е важна част от международната архитектура за защита на децата, за да могат отвлечените деца бързо да бъдат върнати в държавата на тяхното постоянно местожителство. Понякога случаите отнемат години да бъдат разрешени, някога остават неразрешени. Съветът блокира присъединяването на трети страни и това е скандално и трябва да се сложи край на това. Защото така ненужно се излагат на риска децата и не се а, защитават децата срещу а, малтретиране. Господин Звевка. Действително, много странни са аргументите. Тук става дума за толкова важен въпрос. Добре е, че искаме да приемем решение по въпроса, но има междуинститу... междуинституционален спор, който ни възпира и това е скандално. Разискванията, които водим днес, са призив към, Евро... към съветът да погледне по-сериозно на трудното положение, в което се намират много родители и деца. Ако бях привърженик на на теория на конспирацията, ще кажа, че съветът предизвиква спор с Европейския парламент и блокира намирането на окончателно рече, решение и има определени амбиции. Европейският съюз казва ясно правната а, служба, има изключителни правомощия в тази сфера, което означава, че съветът и парламентът трябва да вземат решения съвместно по въпроса. Зная колко трудно е да се убедят а, трети страни да се присъединят към Хакската конвенция. Съвсем не е лесно. Процедурата не е бърза. А същевременно това е толкова важен въпрос. Затова се обръщам към всички, които имат някакво влияние, да не допуснем блокиране на намирането на важно решение. Нека да дадем възможност на държавите, които искат да се присъединят към тази важна конвенция, да се присъединят към нея. Така ще има по-вече правен ред в този сложен въпрос, свързан с международните отвличания. Аз съм убеден, че ще постигнем съгласие скоро. В противен случай ще станем за посмешеще. Ето защо Европейският парламент се обръща към съвета с апел да започне да работи по намирането на положително разрешаване на въпроса. Благодаря. Сега процедурата на спонтанни изказвания. Госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Ови, незаконното преместване или задържане на деца не са редки случаи. Често, когато родителите се развеждат, те е, не е, постигат споразумение е, по това кой ще упражнява родителските права и един от родителите решава да напусне страната заедно с детето. Това се случва във всички части на света. Преди приемането на конвенцията, децата трябваше да бъдат връщани поради правни различия между държавите членки тъй като са принудени да живеят в е, непривична за тях среда. Е, децата могат е, да пострадат от тежки езикови и психически травми и заради това бих искала да попитам госпожа комисаря знае ли броя на случаите, при които има такива закононарушения и какви мерки комисията възнамерява да приеме? Благодаря ви. Сега, аз искам първо да се извиня за това, че закъсняха за дискусията. Госпожо Рединг, ние сме във връзка по този въпрос по един конкретен случай едно дете, което беше отвлечено в Дания. Вътре в Европейския съюз и извън Европейския съюз се отвличат деца и няма по-тежко престъпление от това. Е, и ние приемаме решения, с които блокираме нещата и по този начин ние също ставаме съучастници. Трябва да се действа бързо, въпросите трябва да се разрешават е, на международно и на европейско ниво. Е, как е, нещата ще вървят на международно ниво, ако не вървят в Европа? Повече никой не е пускал думата, казва господин председателя и давам думата на госпожа Рединг, заместник председател председател на Европейската комисия. Господин председател, очаквах такава категорична позиция от парламента. Въпросът е категорично формулиран. Трябва да кажа, че съм шокирана. Всъщност, в а, всеки случай може да има институционална битка, но не когато става въпрос за деца. Дори само едно дете и неговия живот да бъдат застрашени поради институционална битка, то тази битка е нещо абсурдно. Така че нека да спрем с тези игри. Това е посланието, което имам към държавите членки. Надявам се, че те са чули посланието на Европейския парламент. Благодаря за това, че ме подкрепяте в тази битка по това досие. Благодаря ви. Така приключваме дебата. Гласуването ще е утре на обяд. Следващата точка от дневния ред.